поздравя с добре дошли след нас представители на парламента на Алжир. Тази делегация посещава Европейския парламент. Това е работно посещение по повод срещата Европейския съюз Алжирия, госпожа Атаев. Оглавява комисията по научните въпроси. Господин Панцери е председател на делегацията за връзка с страните от Магреб и те са се председатели на заседанието, за което споменах. Надявам се, че ще имате ползотворни срещи в Европейския парламент и ще допринесат за развитието на отношенията между двете институции. Съгласно дневния ред, преминаваме към гласуване на освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2008 на Европейския полицейски колеж. Госпожа Матио има думата. Благодаря.